И така, уважаеми дами и господа, започваме работата на подкомисията за човешки права. Разполагате с дневния ред. ще говорим за регламента на парламента и съвета за търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестокости. Става въпрос за преработване на регламент от 2005 година. след което ще разговаряме за правата на човека в Египет. За съжаление няма да мога да присъствам. Тази част ще председателства господин Бреда. Ако нямате възражения по дневния ред, нека да пристъпим към неговото изпълнение. Госпожа Лохбилер получава думата. Thank you, Chair. So, I'm the rapporteur on the... Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм докладчик по това проекто становище. То е много техническо естество, но от самото начало бих искала да отбележа, че този а, регламент а, за ограничаване на изтезанията е много важен. И всъщност имаше предварително, имаше вече законодателство а, на Европейския съюз, управляваща търговията на, на вещества, които се използват при нарушаване правата на човека и в частност за изтезания или а, налагане на смъртно наказание. И това според мен е добро доказателство, че правата на човека могат да бъдат защитавани и чрез законотворчество, не само чрез политическо влияние. Първият регламент беше прият през 2006 година и дори специалният докладчик на ООН за борба срещу изтезанията, господин Фан Боден, похвали нашият регламент и призова други държави по света да последват нашият пример и дори призова за приемане на международен инструмент, който да се основава на този европейски регламент. Комисията по външни работи не играе водеща роля по това досие, както беше в предишният мандат, но се надявам на много тясно сътрудничество с водещата комисия по международна търговия. Също така е насърчаващ факта, че докладът на водещият докладчик госпожа Шаке включва голяма част от елементите заложени в моят доклад и че като цяло има доста голяма съвпадение между становищата ни. Също така се надявам на много добро сътрудничество с докладчиците докладчиците в сянка. А сега бих искала да се спра на някои от основните изменения, които предлагам и на цялостният ни подход. Както че казах, темата е много сложна и трябва много подробно да разгледаме всички изменения. Беше организиран семинар от Комисията по международна търговия, който ни позволи да проведем много ползотворни разговори и даде възможност на Европейската комисия, на представители на частния сектор и на НПО да обсъдят въпроса. Също така проведох консултации извън контекста на този семинар с двете основни организации, които са специалисти по въпроса Омега, Амнести и Ретрив напротив. Това са две отлични организации, които обаче понякога предоставят разминаващи се сведения по важни въпроси. И в това отношение държа да отбележа, че Амнести и Омега ще публикуват докладите си по въпроса за износа на материали, използвани за изтезания. Също така, проекто аргумента, предложен от Европейската комисия, включва редица положителни предложения за подобряване на настоящата регулаторна рамка. Проекто регламентът взема предвид голям брой искания, направени отдавна от НПО и други източници, например като въвеждането на по-гъвкава система за контрол за износ на медицински изделия, които могат да се използват за прилагане на смъртно наказание чрез инжекция. Също така се предвижда процедура, спешна процедура за включване на нови вещества в основният списък. Аз подкрепям тези предложения, тъй като според мен те са добър напредък и не предлагам заличаването на тези предложения. Смятам обаче, че текстът трябва да бъде по-амбициозен и да продължава да включва, да, да, да работи за преодоляване на някои от основните пропуски които дават възможност на международни компании да се превърнат в съучастници в трафика на вещества, но използвани за прилагане на смъртно наказание или стезание. И аз се стремя да затворя именно тези пропуски. А сега бих искала да се спра на някои от водещите изменения, от най-важните изменения, предложени в моето проекто становище. националните механизми за превенции и а, системата за докладване на Европейската комисия, на държавите членки и процедурата за изменение на приложенията. Разбира се, могат да доизясня и някои други изменения, които са свързани с допълващите услуги, бокерските услуги, насърчаване на докладването на държавите членки. Но а сега а, бих искал да се спра на клаузата за преустановяване и смятам, че не бива да подценяваме креативността на някои участници в а, отрасла, особено при положение, че има печеливш търсене от страна на някои репресивни режими. Ето защо Европейската комисия не може да бъде в състояние да предвиди предварително всички вещества в списъка си или всички евентуални промени, които трябва да се наложат. Това е по основната слабост на системата, основаваща се на списък. Процедурата по спешност, предложена от Европейската комисия, е отлична. При все това, от опит знаем, че Европейската комисия по принцип не се справя много добре с спешните процедури. Ето защо трябва да дадем възможност на държавите членки да реагират по-бързо Европейската комисия с спешна процедура. Като разбира се, тази процедура ще бъде допълваща и тясно свързана с процедурата на Европейската комисия. Припомням ви, че а, това предложение не е ново. Европейската комисия, Европейски парламент вече предложи подобни разпоредби през 2010 година и съвпада с работната група а, свързана с търговията на чувствителни биологични и технически вещества на която участват всички наши държави членки. Докладчика на комисията Инта предлага също така въвеждане на подобна система. Тя е нарича Catch-all Clause. Аз предпочитах друг термин, с който според мен по-добре отразява целта на тази разпоредба. Целта не е да се дава възможност държавите членки да налагат а, забрани, когато си поискат. Напротив, трябва държавите членки да имат възможност да се намесят, когато искат да а, забранят времената за търгове с дадено вещество, което не е в списъка, но когато има основателни причини да се смята, че съответното вещество ще се използва за прилагане на смъртно наказание и за нас това е много важно. Освен това, в допълнение към предложението на колегата от комисията Инта, смятам, че държавите членки трябва да да, да постановят конкретните си съмнения, довели до решението. И обменът на информация между Европейската комисия и държавите членки се оказва в съществено значение, за да се избегне злоупотребата с тази разпоредба. Важно е също така Европейската комисия да вземе решение дали съответните стоки и вещества трябва да се включат в в основния списък в приложението. А сега по националните превентивни механизми. Европейската комисия предлага да се подобри контролът на трансферът на медицински изделия и ние приветстваме това предложение. При все това, това до голяма степен зависи от капацитета на държавите членки ефективно да контролират и да разбират достатъчно добре договорните отношения, в които са влезли отделните фармацевтични предприятия. Трябва да има възможност и за външен контрол, за да се добави още едно равнище на закрила. Ето защо изменение 12 има за цел да да даде възможност на националните организации да имат достъп и по този начин да се превърна в един национален превентивен систем към а, националните органи за борба срещу изтезанията, които са част от системата на ООН. Предлагам също така достъпът до този вид данни да са налични и за националните организации за защита на правата на човека, където такива има и разбира се, ако те отговарят на международните критерии за независимост. Държа също така да подчертая, че всички тези организации като НПО вече носят законова отговорност пред националните компетентни органи и те отговарят за наблюдението на положението в страната по отношение на изтезанията. Те също така би трябвало съставени от национални експерти с доказана е, квалификация. И според мен би било важен принос от страна на Европейския парламент да подкрепим това изменение. А сега под годишният под годишното докладване, смятам, че трябва да се изисква от Европейската комисия да направи, да извърши ежегодно обзор на годишните заучителни доклади на държавите членки, тъй като в момента очевидно не разполагаме с необходимата информация. Докладването е много различно и не, срав... не сравнимо между отделните държави членки. Подобна система ще насръчи отчетността и прозрачността и едновременно с това ще улесни парламента при изпълняването на неговите функции на контрол предвижда се изменения при, към приложение 2 и 3. Включила съм редица допълнителни елементи към двата списъка, тъй като Амнисти ни предостави удовлетворяващи доказателства защо тези материали трябва да се включат в списъците, защото те очевидно се използват за изтезание или изключително за прилагане на смъртно наказание. Ето също смятам, че трябва да променим списъците и да включим тези материали. Също така разполагам с подробна обосновка на всички останали изменения, но ми се струва, че е по-добре да спра до тук и да дам възможност на докладчите в сянка да вземат думата, да зададат въпросите си, а разбира се на заседанието с докладчите в сянка ще навлезем по-подробно в обсъждане на всички тези изменения вероятно ще изготвя и още изменения, но все още очаквам обратна връзка от експертите за няколко допълнителни въпроса, които не мога в момента да обсъдя тук и които информация, която за нещата все още не съм получила. Включва се и възможността за контрол на медицински изделия и, и също така предлагам да се измени списъка на държавите в приложението. Благодаря ви. Благодаря, госпожо, госпожо Билер. Да, за съжаление, днес нямаме достатъчно време за дискусия, така че а, и а, докладчиците в Сянка няма да имат възможност да бъдат много подробни. E, kilka uwag, które przygotowała e, pani. E, Благодаря много, госпожо председател. Бих искал да ви запозная с бережката, изготвена от е, колегата, докладчик Сянка. Тя отсъства днес и аз я замествам. Първо, от името на нашата колега, бих искала да благодаря на госпожа Род Вилер за доклада, който е изготвила по тема, която далеч не е лесна. Това е тема, която неколкократно е обсъждана в нашата комисия по правата на човека. Въпросът е специфичен. Това са стоки с двойна употреба, така че не е лесно да се намери решение е, има постоянен прогрес и прогресът е технически, така че искам да подчертая от името на моята колега докладчик в Сянка, че Европейския съюз трябва да изиграе своята роля като отговорен международен партньор в борбата срещу смъртното наказание и използването на мъчения. Ние трябва да продължим действията си и трябва да направим всичко, за да усъвременим настоящия регламент. В момента международната търговия много бързо се променя, развиват се нови продукти, особено фармацевтични продукти. Именно поради това е, трябва да има правила, които ще бъдат ефективен отговор на предизвикателствата на съвременния свят. Трябва да насърчим обмена на сведения По този начин ще се увеличи ефективното приложение на този регламент. Това, между другото, е подчертано и в е, направените предложения за изменения. Трябва да се уточни определението измъчвания. Е, освен това, е, лицензите за износ трябва да се знае е, точно какви е, правила се прилагат, за да могат да се прилагат те по-лесно. Освен това, продуктите по приложение трето е, могат да бъдат разрешени за износ, но разрешението не трябва да се прилага ако тези проекти се намират единствено в митническото пространство на Европейския съюз. Разрешението трябва да се изисква само когато те напускат е, пространството на Европейския съюз. Това е всичко, което е имала да каже нашата колега, докладчик Сянка. Yes. Bom, eu vou falar em português. Uh, Queria agradecer ao senhor. Позволете да говоря португалски. Искам да благодаря на колегата за изготвения документ. Първоначално имахме две много важни отправни точки, а именно, че трябва да има начин на конт... за контрол върху цялата тази тематика, нещо като контролна група, защото е трудно да се намери достъп до някои документи. Лично аз срещнах такива трудности, но това, което, с което разполагаме сега, е един добър, важен документ. Само не разбрах нещо и е добре то да бъде изяснено. Става въпрос за член 17 контрол – върху прилагането на регламента. Срокът от 3 години според мен е прекалено дълъг. Може би си струва да помислим за това. Може би си струва срокът да се съкрати поне на две години. Три години е прекалено дълго време. Отново казвам, две години е по-разумен срок. Не забравяйте, че тук става въпрос за стоки с двойна употреба, т.е. такива, които могат да бъдат използвани както за положителни, така и за не до там положителни цели, както е записано и в самия доклад. Поздравявам авторката на доклада, защото работата и никак не беше лесна те, темата е свързана с страшно много неща. Разбира се, че на първо място това е търговията, но е много важно ние да имаме ясна позиция. Много е важно подобен род стоки да бъдат подлагани на контрол и да се предвиждат санкции в случаите, когато тези стоки се употребяват наистина за изпълнение на смъртни наказания или за изтезания. Благодаря, ще говоря родния си език. Да, тук става въпрос за много важно и същевременно строго техническо и сложно досие. За това те поздравявам, Барбара. Много важна и добра работа си свършила. Знам, че имаш и широки технически познания. Ще сведа изказването си до два въпроса. Мисля, че сме еднакво загрижени. Но изменение 9 буди въпрос у нас защото става въпрос за а, компенсационна клауза, която да даде възможност на държавите членки да блокират износа на дадена стока, ако съществува предположение, че тя може да бъде използвана за изпълнение на смъртно наказание или мъчение. Това изменение предполагам, че е вдъхновено от една препоръка във връзка с така наречения контрол върху крайния крайната употреба в днес публикувания документ на Amnesty International. Добре, но що се отнася до лекарствата, такава една система би могла да бъде проблем проблем, който да попречи на снабдяването с важни продукти, например анестетици, болко успокояващи и прочия. Пациентите се нуждаят от тях когато имахме общо изслушване с Комисията по търговия на 22 април, чухме мнението на колегите. Ние, разбира се, смятаме, че трябва да има строг контрол върху износа. А, Важно е да се осигури законосъобразния достъп на лекарите до важни лекарствени средства. От друга страна обаче, Разбира се, че не бива да се използват европейски лекарствени средства за мъчения или смъртни наказания в чужбина. Така че трябва да има ограничение за износ за конкретните страни. Може би това не е перфектното решение, но е предложение за изход. Питам Барбара, склонна ли си да извадиш лекарствата от тази клауза? Освен това изменения 2, 3, 5, 10, 15 и 16. Те всъщност са идентични или най-малкото се припокриват с предложения за изменение в проекто доклада на колегата Скаке в комисията Инта. Така че склонна ли си да оттеглиш тези изменения? Какво мислиш? Е, Нямам достатъчно време да дам думата на друг. Има време само за авторката на доклада. Съжалявам, времето ни наистина е твърде кратко. Вече сме навлезли в времето за следващия дебат. Госпожо Лох Билер, моля ви бъдете кратка. Извинявам се на всички останали, които бяха поискали думата докладчиците в сянка и докладващата ще си говорят следващите дни. Аз ще се върна само по точките, които трябва да бъдат доизяснени. По изменение 16. А, говорим за рамка за употребата. Много е, е сложно това да се разпише в доклада, но можем отново да обсъдим въпроса за обратната връзка от Народната партия. Отново е необходима по-дълга дискусия. Можем да го направим на срещата на докладчиците в Сянка. Е, е, следващия докладчик в Сянка за фармацевтичните продукти, които се използват при смъртно наказание. Това е проблем сам по себе си, защото експертите от гражданското общество имат прекалено различни мнения за най-добрия вариант. За момента не предлагам да включим лекарствени средства, а само средства свързани с сигурността но не съм 100% сигурна. Според мен е убедително е, е, като довод от това, което казаха, че тези, които използват пропофол, това е най-чистото вещество за опойка. Използва се в е, щата Мисури на Съединените щати за изпълнение на смъртно наказание, но в целия свят се използва за упойка. И е, дружеството е създало механизъм, когато продават веществото на Съединените щати, е, но е, е, аптеките трябва да поемат ангажимент, че няма да го продават на военни или е, на заведения за изтърпяване на, на наказание, на затвори. Така че трябва да помисля по въпроса, трябва да видим къде има припокриване и съответно мога да ви запозная вече на срещата на докладчиците в Сянка. Е, кога е първата среща на докладчиците в Сянка, пита председателката? Още не е а, уточнено точно. Не, според мен дори не всички политически групи са номинирали своите докладчици в Сянка и това е единият от проблемите, с които се сблъскваме но се надявам, че през следващите дни нещата ще се раздвижат. Обръщам се към секретарята да ги попритисне малко, да побързат с посочването на а, докладчиците в Сянка. Тук имаме представител на службата за външна дейност. Ще трябва да му дам думата. Много съжалявам, че не мога да направя някаква магия с времето. Времето е толкова, с колкото разполагаме. Започнахме с закъснение. Е, дискусията с туниския министр-председател. Сега е време за Египет, но тъй като имаме представител на външната служба, нека му благодарим, че е дошъл и да му дадем думата. Много извинявайте, много се извинявам на туниските гости. Благодаря. Um, благодаря, госпожо председател, за разрешението. Е, сега, е, по предложение на Европейската комисия, ние сме водещата служба по този въпрос. Както вие казахте, времето е ограничено, затова отговорът ми ще бъде съвсем кратък. Искам да благодаря на докладчика господин Жалок Билер за цялостното представене на проекто становището. Искам само да подчертая, че има много изменения, които Европейската комисия по принцип частично може да подкрепи. Изменения 3, 4, 15 и 16. И е, искам да кажа, че бихме приветствали изменение номер 15, свързано е, с създаването на координационна група за регламент 256 от 2005 година, е, по силата на което е, се извършва контрол при износ. Ние смятаме, е, че правомощията, които получава комисията и на тази координационна група ще гарантира ефективното прилагане на регламента, Искам да кажа само още нещо във връзка с е, изменение, което сте предложили, във връзка с така наречената е, крайна е, клауза за определени цели. Комисията не може да го подкрепи по следващата причина. Това изменение повдига важен правен въпрос – ние смятаме, че създаването на подобна клауза е несъвместима с договора за функциониране на Европейския съюз, също така и споразумението ГАТ за търговията и тарифите. И се възползвам от възможността, за да кажа, че е, по регламента така или иначе се посочва, е, че не трябва да има во... Е, използване за военни цели и освен това борба против измененията. И по определението на изменения се посочва, че тези вещества не могат да се използват както за граждански, така и за военни цели. Тоест, каквото и да била употреба е, за военни цели не може да е, се използва в силата на изключение за сигурност е, по член 21 от споразумение ГАТ или съответния член от договора за функциониране на Европейския съюз. Така че регламента за борба против измененията трябва да бъде по член 20 от споразумението ГАТ. Колкото до защитата трябва да се запазва човешкия живот, т.е. Е, да няма неоснована дискриминация спрямо определени страни, е, каквито и да са били ограниченията при международната търговия. Така че Европейската смята, че предвид споразумението ГАТ и договор за функциониране на Европейския съюз, по регламент 256 от 2005 трябва да се разпишат еднакви клаузи, т.е. клаузите, които се предлагат за отделни страни, които едностранно решават за износ на стоки или транзит на стоки, при които трябва да има разрешение, както се предвижда по вашето изменение 15, е недопустимо по следващата причина. Еднакви правила трябва да бъдат по съответните члени, членове, докато предварително разрешение за всички стоки от списъка няма има е, специфично изискване за правила за износ към трети страни. И на трето място забраната за всеки износител транспорт или транзитни стоки, когато економическия оператор може да е, е известен, има основание, може да се смята, че съответните продукти може би ще бъдат използвани за смъртно наказание или за изменения. Исках само да споделя с вас тези съображения във връзка с това важно изменение, което сте предложили. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Лохпилер. Искате ли да кажете нещо? Uh, not much. I assumed that you... Няма много какво да кажа. Предполагах, че позиция ще бъде такава. Съжалявам, че Секретарята, от когото поисках правна служба, не можа да ми предостави становище от правната служба на парламента по въпроса, но се надявам да го получа през няколко дни. Билер, Благодаря, госпожо Лох Билер. А, тя може ли да получи тази информация, за която пита? Става въпрос за правната а, експертиза, за да може да приключи работата си. Значи ще има експертно становище на правната служба. Добре. И така. Благодаря. Срокът за внасяне на предложението за изменение е 2 юни. С други думи няма кой знае колко време. Ако тук присъства член на ГОЕ, моля ви предайте, че чакаме докладчик в сянка от ГУЕ. Сега Египет и председателстващ господин Бреда. Euh, Добър ден на всички. Започваме с обмена на мнения по положението с правата на човека в Египет. Няма как да не отбележа, че от общо 301 членове нашата комисия в момента тук присъстват само четирима. Аз самият и трима колеги в залата, което наистина е жалко, предвид колко отдавна подготвяхме това обмяна на мнения. Даже ми се това ще имаше повече колега, които обсъщах кога и как да организираме тази дискусия, отколкото днес присъстват в залата. Много съжалявам, за така създалото се положение, особено пред а, нашите гости. Припомням ви, че предварително господин Фаек, председателят на Националният съвет на правата на човека, а именно Националната египетска организация, която отговаря с правата на човека, трябваше да вземе участие в днешната ни дискусия. За нещастие обаче научихме, че той не е в състояние да дойде в Брюксел. Комисията по подкомисията по правата на човека по принцип е, винаги се ангажирала да защитава независимите организации, че правата на човека, които се занимават с а, индивидуални жалби и за нас наистина е много жалко, че господин Фаек не, можа да, не може да присъства днес. Вече проведохме сме, провеждали сме в миналото обмяна мнение с представители на, тези, на други компетентни национални организации по на човека. А сега по въпроса за Египет, разбира се, напоследък много се говори за положението на страната в региона в контекста на проблемите със сигурността в региона и в контекста на радикалните елементи, които представляват заплаха за сигурността. Разбира се, от друга страна, това е и основната, основната тема на нашата дискусия днес. В нашите общества се обсъждат въпросите, свързани с основните права и свободи в Египет, мирната опозиция, мястото на гражданското общество, свободата на пресата. И в конкретния случай с Египет за подвеждането на цивилни лича пред посъдебна отговорност пред военни трибунали. В частност, е, въпросът за, осъждане, за екзекуцията на, 6, е, на 6 млади мъже и осъждането на смърт на над 100 човека, сред които и бившият е, президент Мурси. Припомняме на властите в Египет нееднократният призив на ООН за налагане на мораториум върху прилагането на смъртното наказание. Това е позицията на Европейския парламент по принцип, не само по отношение на Египет. Ние винаги защитаваме тази принципна позиция. Ние се противопоставяме на смъртното наказание и в държавите, където тя все още, то също е предвидено по закон настояваме за налагане на мораториум върху изпълняването на смъртно наказание. А по въпроса на масовите присъди, вече обсъдихме темата в парламента, излезли сме с няколко резолюции, тъй като според нас тези масови присъди противоречат на, на задълженията, които е приел Египет на международно равнище, противоречат също така и на основните права. Това е основната принципна позиция на парламента по тези въпроси. А тъй като говорим в случая за Египет, би следвало да повдигнем и въпроса за положението на жените и на момичетата. Им, те са подложени постоянно на заплаха от физическо и сексуално насилие, както на обществените места, така и у дома. И се надявам, че египетското правителство скоро ще отмени законите, които допускат подобно ужасяващо физическо и сексуално насилие срещу жените, за да отговаря египетското законодателство на международните изисквания и, меж... и разпоредите на външното право по отношение на правата на жените и момичетата. Това бяха стъпителните ми думи. А сега бих искал да благодаря най-сърдечно на двамата ни гости, господин Хафес Абу Седа, председател на Египетската организация за правата на човека. Приветствам добър дошъл и господин Бахей Елдин Хасан, директор и основател на Институтът на Кайро за проучване на правата на човека. Всеки от вас разполага с а, близо 10 минути, за да ни представи накратко настоящото състояние на правата на човека в Египет, според а, мнението на организациите, които представлявате. Много ви благодаря за присъствието. Давам думата на господин Хафес Абуседа. Е, thank you. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да ви помоля за извинение за това, че председателят на на Организацията за човешките права не можа да присъства. Е, мисля, че той има заболяване, защото той представлява тази организация и Националната организация за човешки права. Е, искам да ви убедя, че ние всички споделяме ние същи ценности по принципите на човешките права. Ние се борим от дълго за човешките права в Египет. И мисля, че след революцията а, а, и революцията от 25 и 30 юни а, създадоха очаквания за върховенство на закона и човешките права станаха едно от исканията на египетския народ. Днес ще се спра на три въпроса. Първият е предизвикателствата пред египетското общество по време на преходния период. Всички ние знаем, че е, преходния период след 30 юни. Е, тоест, е, мини предизвикателството, което трябва да говоря е туризма. Второ, надеждата за бъдещето на Египет. Това е свързано с два основни показателя за Египет. Първо, новата конституция на страната и препоръките, прияти от египетското правителство в Женева пред Международен съвет. И на трето място, смъртното наказание. Ние като Организация по защита на правата на човека смятаме, че смъртното наказание трябва да бъде бъде отменено. Е, ние е, работим от дълго време по този въпрос. И сега преди година имаше предложение от е, Международната организация по правата на човека поиска правителството да суспендира тези смъртни наказания. Но Е, сега е, има смъртно наказание дори за бившия президент Мусри, но въпросът е отнесен до великия муфтия. Е, но и се надяваме окончателното решение да не бъде смъртно наказание. Процесът е дълъг. А, но е, говоря за основни източник на средства за египетския турист. Е, туризма. още от президента Мухамед Мусри и неговата организация мюсулманско братство от 2013 година. Въпреки това, за египетския народ положението с демокрацията и свободата а, с революцията от 2011 година, която свали президента Мубарак, мусулманското братство не спази желанието на народа и прие недемократична форма на управление мюсулманското братство и неговите ислямски съюзници иска да създадат теократична държава в Египет и е, да е, е, изтикат в периферията на обществото религиозните мълцинства в името на режима е, има опит за възстановяване на Египет в, средизем... в, сред... в средновековно теократична държава. Особено е, след като президента Муси е, създаде декларация за Конституцията, която му възлага абсолютни права. Защо египетския народ отново излезе на улицата на 30 юни? според мен е за да коригира отклонението от първата революция. След като ръководството беше на власт една година, египетския народ отново излезе на улицата на 30 юни 2013 година, поиска оставката на президента Мусри, както президента Мубарак. Мубарак а, е, а, е, е, даде оставка, но Мусри отказа. А, господин Мустри се заинати и отказа да даде оставка и започнах тежки стълкновения в различни части на страната. Имаше много жертви и много ранени. Е, и господин Мусри беше отстранен от власт е, от армията и беше спасен на страната от потенциална гражданска война. Е, точно това стана на 25 януари. На 25 януари хората излязоха на улицата и военните взеха страната на народа. Това стана и на 30 юни. Военните взеха страната на народа. След е, отстраняването от власт на господин Масри, Ислямското братство и техните е, съюзници започнаха прояви на насилие, терористични актове, бяха избити стотици представители на силите за сигурност и на военните. Те бомбандираха, нападаха граждански сгради, офицери на полицията, съди, с нашествия в църкви, саботаж е, и се целиха към инфраструктура, които е, са свързани с е, Ислямското братство и други организацията. Тоест има нарушение на основните човешки права. Това е основното послание. В Египет има терористични групировки, различни групировки, е, които не само подкрепят ислямското братство, но и други техни съюзници, е, които е, заплашват границите на Египет с други държави, но заплашват и самия египетски народ. Всяко управление в Египет а, трябва да се справи с тези бойци. Така че ние трябва да се борим срещу тероризма. Египет не е единствената страна, която страда от вълни от терор. Много страни в Африка и Близкия изток продължават да страдат от такива организации, които извършват не само актове на тероризъм, но също така и военни престъпления, етнически прочиствания, дори е, е, е евентуален геноцид. Така че заплахата за Египет не е заплаха само за египетския народ, но и за целия регион. Е, е, е, мисля, че страни от Средиземноморието и на север от Средиземно море са тяхна цел така че ние трябва да се борим срещу тях не само в името на египетския народ, но на цялото човечество, защото тяхната цел не е да защитават човешки права, да изграждат държава на върховенство на закона, а да се борят срещу свободата и самите човешки права. При тази ситуация има изкрица надежда. И аз мисля, е, че основно това се дължи на две неща. Първо, Европейската конституция от 2014 година за първ път постави ударението върху човешките права. Това е първата конституция, която превръща в, в престъпление е, е, на, е, на измъчванията, иска религиозна свобода, създава се е, и извънредно положение само три месеца след е, парламентарните избори. Е, така че правителството до сега не е налагало извънредно положение. Въпреки насилието, което е извършено от терористичните групировки. И ако тази конституция се съчетае е, с е, ислямското братство, виждаме разликата между тях. Поне през 2012 година е, беше използвано понятието човешки права в цялата Конституция от 2012 година. Беше отменен члена за равенство между е, мъжа и жената и дори бяха позволени бракове. We have this uh, uh, a good version who uh... някои бракове, които нарушават основните принципи на човешките права. Uh, е, това, което ни дава надежда за бъдещето, е, че египетското правителство се съгласи е, да прилага препоръките от правата, е, от съвета за правата на човека. Египетското правителство прие и се съгласи да приема 243 препоръки от 300 т.е. изменя се е, е, е члена на закона за измъчванията и по този начин ние е, приемаме Международната конвенция против измъчванията. Променя се административния закон. И според египетското законодателство и има нарушения и противоречия с действията на египетското правителство. Two minutes, okay. Okay, uh, the last things I... И uh, последното, което искам да кажа, предвид ограниченията във времето, е, е смъртното наказание. Това е основна битка за нас като организация по правата на човека. Не само срещу правителството, това е свързано с културата на египетския народ. Ние знаем е, египетския народ е, свързва смъртното наказание с е, закона на шарията. През 2013 година ние искахме Мохамед Мусри да отмени смъртното наказание, защото това е ислямския закон. Е, но съвсем е, накратко, понеже нямам време, искам да се спра на два въпроса. Е, първо, според наказателно-процесуалния кодекс в Египет, трябва да има поне три заседания на съда преди крайното наказание трябва да бъде изправено лицето пред наказателен съд и после касационен съд. Ако ответника не обжалва решението, после касационния съд е, трябва два пъти да потвърди съдебното решение. Е, това може да отнеме 2-3 години. Има предложение към правителството, президента Мусри, президента Суси да суспендира е, изпълнението на смъртните присъди. За известно време, 5-10 години, е, за да може да се отменят основните членове, свързани с смъртното наказание, да се има предвид и религията, докато се намери разрешение от страна на духовенството на мюфтиите. Аз смятам, че ние трябва да продължим да се борим за правата на човека в Египет да се изгради бъдеще с върховенство на закона и спазване на правата на човека. Много ви благодаря, господин Хафес Абусейда. Сега давам думата на господин Бахей Тудин Хасан. Good morning. Добър ден. Много ви благодаря за поканата да взема участие в този обмен на мнения по състоянието на правата на човека в Египет и борбата срещу тероризма. Заедно с приятеля ми Хафес имаме един общ приятел, който е един от основателите на Движението за защита на правата на човека в Египет. И, и той вярва в казаното от брат ми Хафес, а именно, че Конституцията гарантира закрилата срещу изтезания. Ето защо заедно с няколко съдии той работеше за изготвянето на проекто закон за закрила на египетските граждани от изтезания. Какво се случи с него? Едва миналата седмица. В момента той е разпитван, както и двамата съдии, и а, неговата правна кантора, която съществува от 72 години се смята за терористична единица. Той не е заподозрян в тероризъм, предполагам, че редица от вас го познават. Той дори не е а, ислямист, той винаги е водил светска дейност в на плата на човека. Това отговаря на въпроса какво се случва в момента в Египет борба срещу тероризма или борба срещу всеки светски дисидентски клас. Миналата седмица студентският синдикат на факултета по инженерство на университета Аин Шамс излезе изявление, че подава оставка в протест срещу убийството на Ислам Атито един от техните членове от представители на правополагащите сили. Министърът, Министерството на вътрешните работи заяви, че Ислам е заподозрян в убийството на а, полицейски служител и се е криел в а, а, пустинята около Кайро и се предполага, че той е отворил огън срещу представители на правополагащите сили и в следствие на, на сбочната престрелка е бил убит от тези служители. Едновременно с това обаче има свидетели, които твърдят, че по това време той е бил в университета в Кайро по време на а, окончателните изпити за вършване на годината и че по време на изпита представител на университет и представител на правоприлагащите служби са влезли в залата, взели картата му за самоличност, последствие той е бил а, изведен от залата и изчезнал. Нито свидетелите, нито представителите на синдиката не са имали повече сведения за местоположението му до официалното съобщение на Министерството на вътрешните работи за неговата смърт на следващия ден. Този случай красноречиво показва как Египет се превърнал в република на страха при пълна липса на режим на контрол. За нещастие, съдебната система беше много силно политизирана и е доминирана от силите за сигурност конституционалните гаранции, които съм съгласен с господин с, с моят брат Хафес, са нещо много положително, за нещастие не се прилагат на практика и систематично се е, пренебрегват от съдебната система. От друга страна, парламентарните избори бяха отложени на няколко пъти и днес са отложени до неизвестна дата. Кинг, а, извинете, крал Абдулах II, кралят на Йордания, преди три седмици заяви пред CNN, че сирийският режим атакува всички с изключение на ИДИЛ. Съгласно крал Абдула, сирийското правителство или сирийският режим трябва, има нужда да остави някой, който да е по-лош от самият режим. Но кралят пропусна да отбележи големите прилики с други арабски режими, сред които за нещастие е и Египет. Египет атакува мирните политически опоненти от всякаква политическа ориентация, които използват с подкреп от населението. Терористичните атентати се използват за да се гарантира примерността на населението и мълчанието на международната общност срещу нарушенията на правата на човека, извършвани от египетските власти. По този начин се приемат и нови радикални, радикално законодателство, което да улеснява напад, нападенията срещу политически дисиденти. Прагмалното използване на сила по прилагащите органи срещу мирните дисиденти в Египет предизвика политическа среда, в която процъфтява насилието. Един вакуум, който бързо беше запълнен с гласовете на екстремистите. Гласът на улицата се чува все по-силно, защото, не се, защото мълчат гласовете на разума и на мира. убийството на защитника на правата на човека Шайма Ал Сабаг, застреляна от а, силите за сигурност, докато се е опитвала да положи цветя в памет на мъчениците на революцията от площада Тархира е красноречив пример за убийство, на, заходнокръвно убийство на мирни протестиращи. Стотици други бяха жертва на подобно престъпление, но за нещастие никой до сега не е бил осъден за тези престъпления. Опасявам се, че радикализацията и това движение към пълен хаос е по-бързо от очакваното. И заплахата от тероризъм в региона се използва от режима в Египет за оправдание на подобен вид насилствени мерки. Правото на свободен и справедлив процес се поругава поради масовите присъди, издавани в края на процеси, при които се нарушават основните права на ответниците. И тези е, съдебни процеси се определят е, от е, експертите на ООН като подигравка със съдебната система. Налагат се тежки присъди на светски и ислямистски организации на защитници на правата на човека. След неоправдан дълъг период на задържане в контекста на политически обосновани съдебни процеси. Едновременно с това, пълната липса на безпристрастност и независимост на египетската съдебна система показва пълният и очевиден провал на съдебната система като институция. Всъщност, правовата държава в Египет се превръща все повече и повече в иллюзия. През април тази година Върховният съд в Египет излезе с решение, в което се наказват стъчкуващите работници с принудително пенсиониране. Това е очевидно нарушаване на гаранциите заложени в Конституцията, но съда обоснова своето решение с тълкуването на шарията. От юли 2013 година насам се подобрява официалната риторика по отношение на правата на жените и на коптите, но на практика няма подобрение. Правото на събиране и на асоцииране очевидно се потъпква. Защитниците на правата на човека се ограничават с редица мерки за тормоз, като се започне от, от разследвания по политически ем, причини, мине се пред забрани за пътуване и се стигне до заплахи за живота им. Под заплаха са и техните домове и работни места. Всъщност от 3 юли 2013 година на насам редица защитници на правата на човека са били осъдени за първи път, повтарям, за първи път са били осъдени на затвор, а един от тях беше убит, което е безпредседентно от а, появата на Движението за защита на правата на човека в Египет преди 30 години. Правото на мирен протест беше забранено с много рестриктивен закон и се засилва натиска върху политическата опозиция и основните критикуващи медии. Налага се мълчание в цялата обществена сфера. Отново, от 3 юли 2013 година насам всички водещи млади светски ръководители на революцията от януари 2011 година бяха осъдени на затвор. На присъди от 3 години затвор до, до животен затвор. Тук пак повтарям, говоря за младите светски активисти. Не на заподозрените в тероризъм и дори не и за мирните ислямистски протестанти. Редица други е, защитници правата на човека бяха изправени пред избора да замълчат или да напуснат страната. и все повече се засилват призивите за подривна дейност или за дейност в чужбина сред най-либералните активисти. Също така Египет отстъпва в процеса на демократизация, тъй като парламентарните избори нееднократно бяха отлагани и се налага среда на страх, която обезкуражавала независими граждани да участват като кандидати в изборите минималните гаранции за провеждане на свободни и справедливи избори в който и да било момент за нещастие напълно липсват. И водещите организации за наблюдение на изборите отказаха да вземат участие в наблюдението на тези избори. Няма политически механизми за противопоставяне на този процес и ограниченият брой инструменти, с които разполагаме в страната за гарантиране на отчетност не функционират. Няма и избор между настоящият насилстващ режим на насилие и възможността за зачитане на правата на човека такъв човек вече, такъв избор, извинете, вече няма. Избор имаше преди и след а, арабската пролет. Сега изборът е между стремеж към краткосрочна стабилност или дългосрочна стабилност. Няма как да се постигне победа е борбата срещу тероризма не само в Египет, но и в целият регион, без да се насочим към основните първопричини за този тероризъм. Особено и екстрем, екстремистският ислям, които се, които се разпространяват от радикални религиозни организации. От 2011 година насам Европейския съюз нееднократно заяви, че няма да затваря очи пред масовите нарушавания на правата на човека и че ще се придържа към европейските ценности. Питам се обаче днес, колко важни са тези ценности в определянето на политиката на Европейския съюз днес. Високо оценявам няколкото изказвания на представители на Европейския парламент, заклеймяващи тези нарушавания на правата на човека, но за нещастие тези изказвания очевидно не се отразяват на ежедневната функциониране на европейските институции. Euh, Председателят, благодаря. Госпожа Родрагис поиска думата. Не знам дали някой друг иска. Иска думата? Да. Първо, госпожа Родригес има думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря на португалски. E Благодаря, господин председател. Благодаря за богатата информация на нашите гости. Сега със сигурност разбираме по-добре общия контекст на случващото се в Египет. Като вице-президент на Евромет и отговарящ за културата, аз наистина много отблизко следя развитието на нещата в региона и имам три важни въпроса. Говорим за изпълнение на смъртни присъди. Говорим и за свободата на движение на неправителствени организации, аз като млада бях активистка и не мога да си представя страна без политически активисти, особено в университетите. Това е просто нещо естествено. Това, което буди най-сериозна загриженост у мен е насилието, упражнявано срещу жени. Да, в Конституцията е залегнал принципът за недискриминация и равенство между половете, но непрекъснато излизат наяве случаи, които говорят за съвсем друго. Бих искал да чуя, искала да чуя вашето мнение също така бих искала да ми кажете дали правата на жените действително са гарантирани или не. Защото моето лично впечатление, а моля помогнете ми да си го изясня по, е, впечатленията, но имам чувството, че няма криминализиране на упражняването на физическо насилие срещу жени. Е, Например, изменение на член 306 имам предвид. Има ли такова нещо? Има ли някакъв напредък в борбата срещу домашното насилие, насилието на жени? Има ли някакви стратегически намерения по този въпрос? Има и още един член 60 който разрешава на съпруга да дисциплинира, цитирам, своята съпруга. Освен това, какво мислите за престъпленията на честа? Аз съм, впрочем, и член на Комисията за правата на жените. И питам, защо в наказателния кодекс няма престъпление, няма състав, който да се нарича а, насилие срещу жени и какво ние от страна на Европейския парламент можем да направим, за да се гарантират наистина правата на жените. Втори въпрос свързан с, организациите за защит... с правозащитните организации – а, имате ли намерение да а, създадете национална стратегия за борба срещу насилието? Е, Dziękuję panie przewodniczący. Мисля, че ta информация... Благодаря. Следващия въпрос е и информацията, която ни предложиха нашите гости, е, не са прекалено оптимистични. Е, каза се, че има конституционни гаранции, е, но вторият ни гост каза, че те са замразени. От една страна, египетската държава приема конституционни правни гаранции, но от друга страна те не се прилагат. Така че въпросът ми към вас, е, които сте запознати с действителността в Египет, е как може да продължи процеса, какви е, са възможностите е, да се излезе от е, тази безисходица? Ние разписваме конституционни принципи от една страна, от друга страна е, живота говори за съвсем различно положение. Аз е, мисля, че е симптоматично отеглянето на институцията за наблюдение на изборите. Дори бих казал, че е трудно да се приеме процес, при който, който не е признат от международните организации. Това е първия ми въпрос. Вторият е свързан с, с е, политическите активисти на, на площад Тахир. Е, сред тях е имало е, жена, лауреат на наградата Сахаров. И, и тя ли е сред осъдените? Третият ми въпрос. Огромният хуманитарен проблем, свързан с емиграцията той възникна след е, арабската пролет. Това не е последица, а просто е, след е, спирането на функционирането на държавните институции в Либия но изглежда, че през Египет има много голям транзит на емигранти от Еритрея и от Сомалия, е, които е, са потърпевши от е, миграционните процеси. Въпросът ми е, египетската държава опитва ли се да предотврати това положение? Информацията в медиите много често е много драматична господин Дамес Майкър. Dank u wel. Ik eh, spreek graag eh, Nederlands. Благодаря ви. Искам първо да благодаря на нашите гости за изключително интересните експозета, които чухме от тях. Египет ПЕТ е, играе много важна роля в региона по отношение на сигурността. Така че борбата с фундаментализма и радикализма, сега имам предвид целия а, регион, е от изключително значение, защото в региона е на лице много сериозен религиозен фанатизъм все още. Египет е и жертва, и източник на тероризъм за сега. Така че искам да по да кажа колко се зарадвах, как обединено реагира египетското общество през февруари, когато в Египет бяха а, убити 22 копти. Това е заплаха от тероризъм, но режимът не може да а, използва това като повод системно да нарушава човешки права и свободи. А, оставаме си загрижени а, за състоянието на човешките права в Египет и за начина как надеждата за свобода, която е, проблесна след падането на Мобарак и Морси в момента бива потъпка, потъпквана. Затова апелираме към египетското правителство да зачита правата и свободите на хората да спазва заложеното в Конституцията по този въпрос. Действително да го гарантира, защото винаги е много добре нещо да се запише върху хартия, но то се изпразва от смисъл, ако не бива прилагано. натискът, който упражни Европейския съюз, не даде кой, какъв, не даде кой знае какъв резултат. Поне това е моето впечатление, така че възниква въпросът как можем да повлияем по-силно. Надявам се да чуя отговор на този въпрос. Надявам се да чуя и каква конкретна помощ можем да окажем. Например, за решаването на проблема с крайното полицейско насилие. Е, полицейските реакции по време на реакции полицайите дори убиват а също така в затворите е, хората умират от мъчени мълтретиране, така че трябва да има някаква система върху за контрол за тези неща. Може би ООН трябва да направи повече, може би ние трябва да помогнем тези неща да се променят и преди всичко да се промени начина на мислене. Сега, разбира се, любимата ми тема са медиите. Аз съм бил журналист, но не смятам, че съм а, престъпник. Журналистиката е почтенна професия, а станахме свидетели на ареста на редица журналисти. Колегата от Ал Джазира беше пуснат след цяла година престой в затвора. А, така че е, имам и чувството, че това освобождаване на затвор, от затвора на нашия колега като че ли подклони е, вниманието на световната общественост и беше направено за това от този проблем, който продължава да съществува. Така ли е? Може би трябва да има повече международен натиск. И още нещо, което е свързано с първата ми бележка. Имам чувството, че световната общност мълчаливо подкрепя сегашния режим, за, само и само да не се дестабилизира стратегическият партньор Египет. Защото Египет е такъв партньор. Вие смятате ли, че съм прав? Е, е, Много ви благодаря. От името на зелените благодаря, че ми давате думата и благодаря най-вече, че имаме възможност да си говорим така откровенно. Смятам, че точно това ни е нужно. Въпросът ми е свързан конкретно с съотношението между а, военни съдилища и обичайни съдилища. Говоря за шесте екзекуции, които бяха, ако си спомням, на 17 май. Хората бяха изчезнали преди това. Е, държеше се в тайна в кои затвори биват държани. Тоест това е извън всяка норма на правовата държава. Изчезват хора – ако можем да наречем това съдебна процедура, то тя беше в рамките на военни съдилища. Така че това искам да попитам такива псевдопроизводства често ли се случват, защото в обикновените съдилища нещата трябва да бъдат съвсем други. И втори въпрос, такива нелегални екзекуции често ли се случват? И къде става това? В привоенните или при цивилните? Благодаря. Председателят, благодаря. Сега ще дам думата на представителката на службата, на службата за външна дейност на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за този първи обмен. Благодаря и на двамата почитаеми гости от Египет. Е, които ни запознаха с положението на човешките права в Египет. Е, според вашите доклади те продължават да будят безпокойство. Външната служба също продължава да се безпокои с положението на човешките права. Ние отблизо следим положението не само тук от щаба при подобен обмен на мнения, но също така и с ваши колеги, с които се срещаме в нашата служба, но и на място нашата делегация е в близка връзка с гражданското общество, с политическата опозиция. Ние искаме да следим пълната картина, каквато ни представя правителството, но също така както ни представят и други партньори. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Сега Искам да се обърна към двамата изказали се, да вземат отношение, но накратко, ако обичате, е, две до три минути. Благодаря ви, ако обичате, председателя. Нека да започнем с господин Хасан и е, после вие ще продължите. Обикновено ние сменяме последователността. Заповядайте до две до три минути не 2 плюс 3, а 2 или 3. Шегувам се, разбира се. Thank you again uh, for the... Още веднъж много ви благодаря за този обмен на мнения. Мога да коментирам в рамките на 2-3 часа, да го направя в рамките на 2-3 минути би било непосилно. Ще се изкажа в телеграфичен стил. Бяха зададени няколко въпроса, включително и правата на жените. Основният проблем е че липсва политическа воля. Има политическа воля за красиви думи, включително и в Конституцията. Аз лично много се гордея с главата, посветена на правата и свободите в Конституцията. Но Въпросът е дали моите съграждани в Египет могат да се възползват от тези права и свободи, а не просто да се представят на посетителите от чужбина на хартия в превод на английски или френски. Да, текстът е много хубав, но той няма нищо общо с действителността. И то не само с действителността в ежедневието, но и няма нищо общо с съдебната практика, която се създава ежедневно. Тази съдебна практика явно и очевидно нарушава в частност тази глава от Конституцията. Вчера председателят на една от либералните партии се изказа и поиска от президентът да заличи тази глава от Конституцията. да поиска заличаването на тази глава, поради постоянното нарушаване на нените разпоредби поради непрестанното отлагане на парламентарните избори и дори и е, изборният закон се, всъщност изборният закон, който се предлага, нарушава духа и разпоредбите на Конституцията. И това е един от основните проблеми за политиката в Египет в момента. Друг сериозен проблем е свързан с извънсъдебните убийства. За нещастие те продължават да се случват. И то не само случаите с раба и нахда, това се случва, както казах, и срещу защитници, срещу светски защитници на правата на човека, като примерът, който аз ви дадох. Друг важен въпрос е как ние можем да помогнем. Европейския съюз може да помогне най-вече чрез своят морален клас. Както вече казах, най-важното е да се настоява за зачитането на европейските ценности. Затова ми се струва, че има общи интереси между Европейския съюз и Египет. Египет би трябвало да, да постигне успех в борбата си за стабилност, борбата си срещу тероризма но на практика никой не се е съсредоточава върху тази борба. Борбата се води във всички други области, но не и срещу тероризма. Как може да обясните факта, че всички млади светски ръководители на революцията от януари 2011 година бяха осъдени и, и то осъдени на затвор с присъди от 5 години до, до живот? Как може да се обясня присъдите срещу хора като тях? Как може да се обяснят убийства на хора като Шаима Ал-Шабаг в контекста на борбата срещу тероризма? Как може да се оправдае фактът, че подобни присъди допринасят за мира и стабилността в региона, стабилността в Сирия или в Ирак? Опасявам се, че ние сме поели по пътя на Сирия, Ирак и Либия, ако продължаваме по същият път. Дали подобни мерки ще допринесат за един по-стабилен Египет? По мое мнение, подобни твърдения са пълни иллюзии. Това се опита да направи Сдам Хюсейн, това се опита да направи Башар Ал-Асад. Знаем какъв е резултатът от подобни мерки, какъв е резултатът от систематичното унищожаване на официалните институции, в която ги била държава. Така се отварят вратите на пълния хаос. И то в един регион, в който положението е много сложно. По този начин само се улеснява разпространението на тероризма. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега давам думата на вторият ни гост. Thank you. Да, благодаря. Благодаря за всички въпроси. Много е важно е, да ни се даде надежда, е, че международната общност е, се интересува от положението в Египет и иска да помогне на народа на Египет. Но фактът е да, Е, има действащо гражданско общество в Египет, понякога могат да се постигнат някакви резултати. Е, е, но при убийството на Шаем Сабак това не е, е наш куршум. Е, той дойде от полицейски служител. И ние настояваме правителството и президента да предприемат същинско разследване. И в края на краищата полицията каза на главния прокурор името на е, полицая и в момента той е, е изправен пред съд. Да, има смисъл е, на борбата за човешки права, но не съм съгласен, че няма политическа воля. Има политическа воля, защото сега египетския народ е, има волята и не се страхува от нищо след две революции. Искам да кажа две неща в отговор. Първо, насилието срещу жени. Сега ние работим е, като гражданско общество е, чрез министъра на правосъдието за изменение на законодателството. Е, защото тък му беше приключена Конституцията, трябваше да се промени съответния член в наказателния кодекс, в други кодекси, е, за да бъдат приведени в съответствие с Конституцията. Имахме много малко време да не се казва това е като Садам Хюсеин, като някой друг. Никой не би приял това. Е, просто трябва да се позоваваме на Конституцията преди да даваме преценки. Ние имаме конституция и като египетски народ трябва да работим е, за да може е, всичко да бъде е, факт, да стане действителност. Да, че, да на, на парламентарните избори. Лично аз бях кандидат. Знам какво стана. Конституционният съд постанови, че нещо е неконституционно е, закона за изборите е конституционно съобразен, но изборите ще се е, проведат след Рамадана тази година. За мигрантите и положението на мигрантите. Да, това е, е напрегнато положение в целия регион. И, и, и пристигат мигранти от юг и върват към Средиземно море. Това е заплаха за туризма. Не съм, нека, тези, които казват, че туризма не съществува, категорично заявявам, че не. Египетската полиция, египетската армия водят същинска битка срещу терористите в Египет. 700 офицера са убити. 700 офицера са убити само за 2-3 месеца в тази битка. Е, тежка военна техника се използва а, е, Идват бежанци през границата с Судан, с Либия, с Палестина е, и дори вкарват жени като терористи. Битката е реална. Египетското правителство е, трябва да победи, за да се промени конституцията и нашето законодателство и в името на нашата работа като застъпници на правата на човека. Да, трябва да се знае кои са приоритетите. Политическите и гражданските права са много важно. И последно, последно. Е, ролята на Европейския съюз. Връзката с Европейския съюз, между Европейския съюз и Египет е стратегическа. Това е много важна. Е, има различни начини. Техническа помощ за полицията, за прокуратурата, за е, магистратурата. Това е много важна помощ. От от години получаваме помощ по съответния инструмент и ние тря, трябва да се подкрепят неправителствени организации, египтяни, които работят с неправителствени организации, е, те да бъдат по-свободни, да се даде възможност на, на неправителствени организации да съществуват съответно в съответствие с Конституцията. Ние имаме съд, ние работим с този съд и е, се надяваме, че по този начин подкрепяме правата на човека. И така, както обикновено, в Комисията за правата на човека ще дадем думата и на представителя на посолството на Египет, господин Абдал Абрахим, е, който е, е заместник, е, шеф на мисията, който ще вземе думата за 3 минути. Е, Благодаря ви, господин председател ще си изкажа на френски. Бих предпочел да си изкажа на арабски, но ще го направя на френски. Египет преживя много тежки времена през последните 4 години, но все пак избегнахме най-лошото. Египет преживя много тежки времена през последните 4 години, но успяхме да загубим, да избегнем най-лошото и е, запазихме основната си посока, която е много важна и за правителството, и за народа, път насочен към демокрацията. Дами и господа, Египет високо цени интереса, който проявявате към развитието на страната както и интересът, който проявява Европейския съюз към Египет. И след това бих искал да споделя с вас едно, едно широко усещане, широко разпространено усещане сред египетския народ, а именно усещането, че Европейския съюз оказва натиск върху правителството, вместо да го запеса по пътя към демокрация. Господин председател, Участвах в заседание на подкомисията по права на човек на Европейския парламент преди две години и в този контекст ви припомням, че тогава депутатите изказаха много сериозни критики и сериозни притеснения относно политиката водена от мисулманското братство по това време в Египет. Положението наистина беше много тежко, характеризираше се с, с сблъсъци по улиците в Египет и се подготвяше обстановка, за, която да доведе до гражданска война нещо, което се случи в други страни от региона в последствие. Господин председател, бих искал да отбележа колко деликатен е периода, който в момента преживява екипът. Полицейски служители губят живота си ежедневно. Египет води гражданска война в Синайски полуостров, която ни струва много скъпо. Но разбира се, борбата срещу тероризма не трябва да се води за сметка на правата на човека. Но се оказва, че намирането на доброто равновесие не е толкова лесно, тъй като и демокрацията не се изгражда за порени дни. И тук а, трябва да спомена, че и а, преходът към демокрация не беше нито лесен, нито бърз в страните от Източна Европа след края на студента война. Този преход е дълъг и сложен, но въпреки това египетското правителство, египетските правителства винаги са проявявали отвореност и в контекста на преговорите за смъртното наказание в международните институции. При все това смъртното наказание все, все още се ползва с подкрепа на голяма част от египетският народ. Господин председател, смъртното наказание е заложено в наказателния кодекс на Египет и докато този факт не се промени, ще има престъпления, при които съдебната система има право да налага смъртна присъда. И накрая, господин председател, държа да ви отбележа, че е, престъпления и извършени от е, служители на силите за сигурност се признават като престъпление от страна на египетските власти. Стотици служители на полицейските служби бяха подложени по съдебна отговорност и получиха в някои случаи доста тежки присъди. И накрая, господин председател, отказвам да участвам в дебат, който поставя под въпроса безпри... без... без пристрастността на съдебната система в Египет. Благодаря ви. Председателят много ви благодаря за изказването. По отношение на смъртното наказание, държа само да отбележа, че неодавна в Небраска беше забранено смъртно наказание, което за нас е една много добра новина. Както казах самото от, от, от самото начало, ние имаме принципна позиция по въпрос. Искате нещо да кажете по въпроса за Небраска? Заповядайте. Отговора ако започне дебат в обществото, което доведе до забраната на твърдото наказание след 3-40 години, нямам нищо против. Аз лично съм против твърдото наказание, но към момента това е закон и ни трябва да го спазваме. Аз лично съм против смъртното наказание от забраната му в Франция по времето на Митеран. Благодаря ви, казва председателят. Мисля, че дебатът беше много интересен. Чухме различни становища, включително и от колегите. Още веднъж много благодаря на двамата ни гости за много висококачественият принос към нашата дискусия. Държа да отбележа, че следващото заседание на нашата подкомисия ще се проведе на 16 и 17 юни 2015 година, разбира се. До скоро!